So, ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die Zuschauer. Колеги, моля заемете местата си, моля и публиката да заеме местата си. Искам да започне на време и последното ни заседание. Нека започнем на време, както обикновено. So, ich bitte doch diejenigen. Моля новоизбраните членове на парламента, преизбраните членове да заемат местата си. Моля и сътрудниците да заемат местата си. Моля за същото и гостите. Приветствам ви с добре дошли на учредителното заседание на Комисията по околна среда. Целта на днешното заседание е учредяването на комисията ни. Ще изберем нов председател и до 4 заместник-председатели, така както е предвидено в член 204 от правилника за дейността на парламента. Процедурата предвижда първо да изберем председателя, а след това 4 заместник-председатели. Сега ми се пада задачата да прочета имената на тези колеги, които ще бъдат заместени. Елизабет Кадини ще бъде заместена от Алесандра Мусолини, госпожа Дехае от господин Батин, Мирослав Николашич от госпожа Шпетерле, господин Усой от колегата Питикейм, господин Флоренц от Петър Яр, Друг колега ще бъде заместен от Херберт Дорфман. Господин Рис от Гезине Майснер. От групата на ЕКАРЕ. Господин Легутко ще бъде заместен от госпожа Форстър. Господин Камал от господин Никълсън. Господин Долман от господин Гул. Обединената левица Тереза Родригес Коидо Васкес ще бъде заместена от колегата Койон. Колегата Боилан от Ан-Мари Еньор. Аз Байкхуд ще бъде заместен от Кейт Тейлър. Групата на социалистите и демократите, колегата Денс от колегата Тарис, господин Поч от Йолайнен, госпожа Уилмат от колегата Мишел. Пропуснах ли някого? Току-що ми казаха, че в групата на ЕКР присъства колегата Долман, т.е. заместникът му, чието име току-що прочетох, може и да не гласува. Нека сега пристъпим към избора на председател. Установявам, че разполагаме с кворум от една четвърт от членовете. Това са 18 членове. Кой иска да издигне кандидатура за председател на комисията? Петър Лизе. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да Поздравя всички преизбрани и новоизбрани колеги. Комисията по околна среда по време на изминалия мандат работи по най-много предложения за законодателни актове. Всеки от нас може да се счита за щастлив човек, тъй като работи в тази комисия. Позволете ми първо най-сърдечно да благодаря на досегашния ни председател, господин Матиас Гроте, въпреки, че не е член на нашето политическо семейство. Смятам, че той свърши добра работа. Групата на НП се радва, че след много години може да излъчи своя кандидатура за председател на комисията. Нашият кандидат е господин Джовани Лавия. Той е професор по селско стопанство и политика. Вече от много години много активно работи в Европейския парламент. По време на миналия законодателен мандат работи успоредно като докладчик по бюджета и по реформата на общата селскостопанска политика. Това е един колега, който работи много усилно, има много широки познания, член на НП, който е членувал и в италианското правителство. Това е една добра основа за работа с италианското председателство. Моля да подкрепите кандидатурата на господин Джовани Лавия. Благодаря на Петър Лизе. Виждам, че няма други кандидатури, т.е. Издигната е кандидатурата на един колега. Имаме няколко възможности за действие. Можем да го изберем с аплодисменти или стаен вод. Няма възражение срещу това да изберем кандидата с аплодисменти. Той надлежно е попълнил декларация за финансови интереси. Und damit ist er auch schon gewählt. С това кандидатът е избран. Поздравления за господин Лавия. Моля да заемете председателското място. Dear colleagues, thank you very much. Скъпи колеги, благодаря ви за доверието. Надявам се, че през следващия мандат ще отговоря на очакванията ви. Надявам се активно да си сътруднича с вас и с всички политически групи. Благодаря, че ми гласувахте доверие. Сега ще пристъпим към избора на заместник-председатели. Първи заместник-председател. Благодаря, господин председател. Поздравявам ви с избирането ви за председател. Няма да се впускам в подробности. Поздравявам новоизбраните и преизбраните колеги. Надявам се, че ще можем да работим активно и в атмосфера на откритост с всички политически групи. От името на Зелените издигам кандидатурата на унгарския ни колега Бенедек Шавор. We have other Има ли други кандидатури? Не виждам никого, който да иска да издигне кандидатура. Можем да следваме процедурата, която следвахме при избирането на председател. Ако не възразявате, можем да изберем господин Жавор с аплодисменти. I, I ask Mr. Javor to join us. Моля господин Джавор да се присъедини към нас тук. Now we can go to the second uh, vice chair. Пристъпваме към избора на втори заместник-председател. Има ли кандидати за този пост? Благодаря, господин председател. От името на Европа на свободата и пряката демокрация издигам кандидатурата на господин Валентинас Мацуронис Бих искал да попитам също председателя дали е възможно да дадем думата на господин Мацуронис, за да се представи в рамките на една минута. Има ли други кандидати тук в залата? Господин Гроте. Социалистите и демократите издигат кандидатурата на госпожа Забор. Тя е член на Европейския парламент вече от 5 години. Работила е тук в Комисията по околна среда. Това е нашата кандидатура за втори заместник председател. Госпожа Алкен, групата на зелените е смутена. Тук в парламента вече от дълго време следваме определена процедура съгласно член 99. Съгласно този член трябва да се гарантира представянето на всички политически групи в зависимост от големината им. Използваме също така и системата ДОНТ. Това е вече третият ми мандат Изключването на политически групи от издигането на кандидатура за втори заместник-председател не е справедливо. Това е против процедурата, това е против интересите на избирателите. Трябва да се отчитат всички политически групи. Доколкото разбирам, въпросният кандидат разполага с много добри квалификации, може да се справи с поста. Мисля, че възраженията срещу тази кандидатура са много опасни. Те заплашват демокрацията и този парламент. Госпожа Гирлинг. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с това. Съгласна съм, тъй като всички трябва да спазваме споразуменията, които постигнахме. Много трудно, много сложно бе да постигнем споразумение. Трите най-големи групи трябва да отстояват позициите си. Ако подриваме системата, то тук в парламента няма да постигнем нищо. Ще взема отношение по казаното от госпожа Алкен. Доколкото знам, в Комисията по економически въпроси зелените имат възражение срещу кандидатурата на ЕКАРЕ за заместник-председател на комисията. И в момента процедурата по избора е спряна. Подкрепям казаното от колегата. Мога само да кажа, че няма граници за лицемерието. Господин Пац. Господин Лайнен съм аз. Няма значение. Високо ценя госпожа Алкен, Маргарет, вече от 5 години работим тук заедно. Това е третият ти мандат, на мен ми е четвъртият и мога да кажа, че нерядко тук в парламента не е бил избиран даден кандидат по съображения на отделни политически групи. Няма нищо очудващо в това. Случвало се и преди. И именно поради това се издигат различни кандидатури за даден пост. Господин Лизе, благодаря. Мисля, че трябва да правим ясна разлика между лични и политически съображения. Ние сме политически орган, имам предвид Комисията по околна среда. Тук не става дума за почтеността на кандидата на Европа на свободата и пряката демокрация. Става дума за групата като такава. Системата ДОНТ е ориентир по време на избора. Може да се използват обаче и други критерии. Това нерядко е било правено в миналото. Миналата седмица с помощта и на зелените не избрахме кандидата на Европа на свободата и пряката демокрация за заместник-председател на парламента. Зелените оцениха това положително. Колегите от Европа на свободата и пряката демокрация трябва да вземат своето решение, който си обръща гърба, когато се свири европейският химн, трябва да понесе политическите последици от това, независимо от личните качества на кандидата му. Затова от името на НП подкрепям кандидатурата на госпожа Забо. Тя има многогодишен опит тук, работи много силно. Мисля, че това е една добра кандидатура. Госпожа Алкен. Нека само ви кажа, че винаги, когато сме гласували против дадена кандидатура, то това винаги е било възоснова на липсата на квалификация на съответния кандидат. Когато се използват някакви аргументи против, например против съответния кандидат, когато се твърди, че той няма да може да се справи с възложените му задачи, то аз бих се вслушала в тези аргументи. Но не може да се изтъкват аргументи против цяла политическа група. Не може да отхвърляме дадена кандидатура само защото не ни харесва групата, която стои зад нея. Ще дам думата на последния колега, който иска да вземе думата. Господин Мазуронис. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Нека накратко се представя. Казвам се Валентинас Мазуронис. Бях министър на околната среда в Литва. когато Литва председателстваше Европейския съюз. Това бе преди половин година. Опитът ми в рамките на председателството на съвета Имам опит в рамките на председателството на съвета, както и на ниво Европейска комисия. Този опит е много полезен за мен. Мисля, че можем да се възползваме от него, ако приемете кандидатурата ми за този пост. Разбира се, всичко ще зависи от вашия вод. Разбирам, че са постигнати споразумения между отделните политически групи и в рамките на отделни политически групи. Но нека изтъкна, че независимо от вашия вод, т.е. независимо от това дали ми гласувате доверие или не, смятам, че трябва да си сътрудничим успешно през следващите пет години, за да намерим най-добрите решения за Европейския съюз и държавите членки. Сигурен съм, че ще вземете правилното решение. Благодаря ви. Сега трябва да дам думата на госпожа Дашан Сарбо за кратко изложение.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 mulțumesc uh, colegilor care m-au propus și uh, tuturor colegilor care mă susțin, dar și celor care nu mă susțin. Uh, sunt la... Искам да благодаря на колегите, които ме подкрепиха и на тези, които не ме подкрепиха. Това е вторият ми мандат в тази комисия. Много добре работихме до тук, много добре работихме с председателя на комисията, както и с колегите парламентаристи. От опита си е, в комисията и е, от опита си в Румъния, докато съм работила с НПО в е, областта на екологията, трябва да кажа, че изпратили са ни гражданите на нашите страни. Те са изразили своята воля на изборите и по тази причина е много важно да ги представляваме добре и да не забравяме, че ги представляваме. Няма значение дали това е в комисия, в пленарно заседание. Ние навсякъде е, представляваме гражданите на Европейския съюз. Убедена съм, че е, групата към която принадлежим, е също много важна. Нашето поведение в нея също. И за това искам още веднъж да благодаря за подкрепата ви. Благодаря също и за извършеното гласуване. Благодаря. Сега трябва да гласуваме. Когато има двама кандидати, налага се да използваме електронната система за гласуване чрез карти. Ако искате да гласувате за господин Мадзуронис, трябва да натиснете зеленото копче. Ако и искате да а, е, гласувате за госпожа Сарбо, натиснете червеното. Зелено за Мадзуронис, червено за госпожа Сарбо. Всички ли са снабдени с картите си за гласуване или някой е без такава карта? Всички. Не. I have uh, forgotten my, my vote card. And... Ми забравих си картата. А как се казвате? Господин Паристи, ако правилно чухме името. То е съвсем ново. I Okay. We solved the problem. Решихме проблема. Един е, от подгласниците ще гласува е, вместо господин Форенца. Значи напомням, зелено копче за господин Мазуронис, за госпожа Сарбо, червено копче. Начало на гласуването. Oh. EPP, one too many. We have one EPP. Един глас от НП ни идва повече. Хербет? Не. Само един глас ни идва в повече. Okay. We close the... Добре, край на гласуването. Изчакваме резултата. Okay. We have, uh... Oh. Ето резултата. Okay. The second vice Вторият заместник-председател е госпожа Сарбо. Моля, госпожо Сарбо, елате тук и заемете мястото си. going... А сега ще гласуваме първия, не за третия заместник председател. Господин Гът, заповядайте. Предлагам кандидатурата на Павел Поч. Това не е Йолайнен. Павел Поч вече от 5 години е член на Комисията по околна среда, има опит с важни предложения за законодателни актове. Това е нашето предложение за кандидат за трети заместник председател на комисията. We have other candidates here. Да има възражение? Не. Господин Поч, е дал декларация в смисъл, че ще се съгласи да бъде председ... за... кандидат за трети заместник председател. Мисля, че можем да гласуваме чрез аплаус. Но, но проблем. Няма проблем. От името на групата EFDD бих искал искал да издигна кандидатурата на Марко Фронт. I'm going to speak in Italian because... Uh... Се изкажа на италиански, тъй като иначе трудно мога да обясня какво имам предвид. Нашият колега ни помоли да се изкаже в момента, в който бях поискал гласуване чрез аплауз. Ако желаете да настоявате на тази кандидатура за трети заместник председател, ще се наложи да гласуваме електронно. А всъщност вие настоявате. Добре, моля да приготвите електронните си карти и да гласуваме. Моля ви да гласувате по същата система. Ако искате да гласувате за господин Афронте, зелено копче, за господин Поч, червено копче. Зелено копче натискате за господин Афронте, червено за господин Поч. The vote is open. Начало на гласуването. Начало на гласуването. It's open. Oh, yes, sorry. Okay. Имам The vote is closed. And... Край на гласуването. Резултатът е е 42 гласа за господин Поч и 19 за господина Фронте. Поздравление за господин Поч. Той обаче не е тук. В такъв случай можем да преминем към гласуването за четвърти заместник председател. Господин Гът, имате думата. Предлагам Жил Парньо. Жил Парньо е колега с голям опит. Тук в Комисията по околна среда той бе нейн член през изминалите пет години. Бих се радвал, ако днес го изберем за четвърти заместник-председател. Моля да му гласувате доверие. Мистер Николсон. Господин Николсон. Uh, да, господин председател. Като се вижда на къде вървят нещата, не съм виждал такова нещо през 25-те си години тук в парламента. Припомням Джуди Гърлин. Тя бе член на комисията през последните пет години и е, издигам нейната кандидатура за тази позиция. Okay. Sì, eh, anche io sono nuovo qui e non ho mai visto una situazione. Вижте, аз съм тук също нов и е, също мисля, че подобни, подобна практика е необичайна. Но искам да издигна кандидатурата на госпожа Еви от името на ЕФДД. Avendo e trovandoci di fronte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 Паньол, Герлинги Еви. Затова трябва да прекъснем работа сега, за да направим бюлетини, иначе не виждам как ще стане. бюлетините, ще започнем извикването на имената. Мадам Гростет. Гростет. Госпожа Гростет, позволявам си да кажа, че някои наши колеги имат спешна потребност да гласуват в друга комисия. Може ли те да прередят опашката и да гласуват първи, тъй като трябва да гласуват и на друго място едновременно? possiamo richiamare quelli che non, che non hanno ancora la scheda alla fine, okay. se, per andare un po' più in fretta. Questo Okay, we can start, but we have to start. Добре. Ще започнем по азбучен ред, но бързо. Госпожа Мой. Мадам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 Yes. Мадам Хоукен. Vote. Госпожа Алкен, моля да гласувате. Where is, where is the list of... Dove sai? Dove sai? La lista da firmare. Ok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 Schulza. Schulz. Konečka. Konečka. Oneczka. Dov'è Konečka? Oneczka. Ivo Belet. Garcia. Garcia Perez. Garcia Perez. Garcia Perez. Yes. Yes, I sign.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 Каденбах. Оле, Каденбах. Госпожа Каденбах. Обидания. Тантен. Тантен. Dantin sostituisce Dantin Delaye. Delaye.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 Yar. Yar. Sí, sì, no, lo conozco. Yar Yar qua. Florence. Childers. Childers. Okay. We can... Uh, Добре. Готови сме да обявим окончателните резултати. Гласували 63-ма. Има три невалидни бюлетини, т.е. валидни бюлетини 60, е, абсолютно мнозинство 31 гласа. Бърня получава 37 гласа, госпожа Гирнинг 12 гласа и госпожа Хейви 11 гласа. Ще помоля господин Пърньо да се присъедини към нас на председателското нас. Now we can go to the... И така стигаме до трета точка от дневния ред. Има няколко съобщения на председателя. Първото е свързано с изслушването на кандидата за комисар Нели Ферочи. Съгласно решението на Посадския съвет от 3 юли, посветен на процедурата за изслушванията на новите кандидати за комисари, за комисарите, които бяха избрани в като членове на Европейския парламент. Изслушването на кандидата за комисаря Ферочи ще се организира на 4 на 14 юли от комисията ИТРЕ. Преди това колко кратко време остава до края на мандат на стоящата комисия, както и предвиди желанието ни да няма съвпадения с процедурата за избиране на членовете на следващата комисия, председателския съвет реши да приложи една улекотена процедура в сравнение с процедурата която беше прилагана при избирането на втората комисия Барозо през 2009 година предвид много по-краткото време, което разполагаме за всяко едно изслушване, само членовете на ресорната комисия, т.е. на комисията ИТРИ в случая, ще имат възможността да задават въпроса на кандидат-комисаря. При все това, изслушването ще бъде публично и членовете на комисията по околна среда са поканени да присъстват на него. при... повтарям, изслушването ще бъде организирано от комисията и 3 ще се проведе на 14 юли вечерта. Следващото ми съобщение е свързано с, с кандидата за работа на комисията ЕНВИ. Следващото заседание на нашата комисия ще бъде на 23 24 юли. Ще приключим за работата си в 12.30 на 24 юли. Няма да има заседание в четвъртък следобед, както предварително беше предвидено. Графика за заседанията на комисията Енври до края на годината ще бъде потвърден на заседанието на координаторите на тяхната първо заседание. Припомням също така, че след на 23 юли ще изслушаме представянето на приоритетите на председателство от Минските галети и Лоренцина. Ще започна заседанието в 9 часа сутринта. в средата 23 юли. Това е всичко за днес. Благодаря ви за участието в това дълго заседание.